тема по иновациите. Във всички случаи е, трябва да бъдем последователни при тези бюджети. Това, което очаква комисията, е, са уместни предложения, е, бюджетни предложения. Според мен те трябва да бъдат на два етапа. До 2013 година и всъщност това, което представлява по-голям интерес за мен е какво ще стане след 2013 година. Трябва да имаме достатъчна амбиция и след 2013 година, така че да убедим нашите министри, нашите ръководители, така че да се предоставят необходимите средства на Европейския съюз за придвижване напред на тези програми. По отношение на Галилео, GMS, имах, има също въпроси, какво ще се случи до и след 2013 година. Естествено, че няма да изоставим тези програми, да ги захвърлим по средата на пътя. А, трябва да ги да действаме така, че да се приложи а, пълноценно разпоредбите на, на член 189. И не можем да работим в тази сфера без да предвидим съответното финансиране. Космическата политика трябва да бъде амбициозна и това, което аз очаквам от това председателство е да а, стигнем до една амбициозна европейска политика в сферата на космическата дейност и съответно да разполагаме с необходимите средства. Не трябва да забравяме, че политиките свързани с космическата сфера и искат дългосрочни инвестиции, но те са и рискови политики. Така че се повдигат няколко е, въпроса. Не може на порции годишни да се финансират е, тези дейности. И така или иначе това трябва да се обсъди задълбочено и в тясна връзка с парламента по време на нашето председателство. Как ще се модулира прилагането на член 189 и дейността на Европейската космическа агенция? Тази агенция разполага с съответните технически средства и умения за управление на тази дейност а ние трябва да а, допълваме а, дейността на двете институции и Белгия ще обърне особено внимание на а, това някои държави да не се оттеглят от космическата сфера. През 2008 година аз получих от правителството 20% от бюджета за космическа дейност и а, инвестиции а, в агенцията. А средните и малки предприятия, на които отделяме особено внимание, знаете, че трябва да се намерят подходящите методи за използване на силните страни на едните и на другите. Така че европейското космическо пространство да остане начало, да остане един силен партньор и събеседник на световно равнище. Чухме какво каза господин Обама, знаем Китай, Русия, какви амбиции имат и Европа трябва да продължи да съществува като такъв партньор – космически партньор. За Африка споменах също. Ние трябва да предоставим на Африка включително тази, тези космически инструменти. Това всъщност е амбицията на Белгия по отношение на космическата сфера. По отношение на средните и малки предприятия, знам, че някои от вас представляват тук големи държави. А, трябва да ви кажа, че по-голямата част от белгийските предприятия са средни и малки. Тоест, ние нямаме предвид едно и също понятие, когато говорим за средни и малки предприятия. И, тук euh, Small Business Act ще бъде в основата на белгийската политика по отношение на средните и малки предприятия по време на белгийското председателство. Как ще се прилага този текст може би трябва да споделим нашия опит и наистина трябва да се упрости прилагането. Не можем да искаме от ръководителите на малко предприятие да прекарат времето си в интернет, за да се информират. Как необходимата информация да стига до тези предприятия? Така че наистина тези предприятия трябва да участват в економическото възстановяване, а за това е необходимо да се упрости тази, достъпа до тази информация. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на въпросите по реда на задаването им. Госпожа Каварио, попитахте относно средствата за развитие на селските райони и за широколентовият интернет. Комисията ще излезе с стратегия през септември и, както комисията каза, трябва да обърнем нещата, вместо да говорим за структурни фондове и изолация, трябва да имаме интегриране на тези елементи в друга тенденция. Второ, комисията ще се опита да подпомогне държавите членки, така че когато те се опитват да приложат правилата за широколентов интернет, да могат да използват тези средства от структурните фондове, да могат да извлекат максимална печалба. Нека, нека да бъда открит. Ако искате да постигнете тези амбициозни цели за 2020 тогава ще трябва да отпуснем десетки милиарди евро. А, и че тези средства трябва да идват и от частни оператори, и от държавни оператори. А, това може да стане възможно с настоящото законодателство и със средствата по фондовете за селско-стопанство за развитие на селскостопанските райони и също и от публично-частното партньорство. Това е поне намерението. Опитваме се да привлечем максимално много средства. Въпросът на господин Рубик за роуминга и проблемите там. Да, вие казахте, че мрежата 4G, четвърто поколение, няма да има такива такива такси, да се налагат такива такси. Но знаете също така какви са намеренията на госпожа Круз. за 2015. За една обща европейска област на телекомуникациите. СИД, така наречената СИД. Да имате една еврозона, която да покрива 27 страни членки. Това е много революционна идея. Мисля, че е необходимо наистина да имаме такава зона. Но мисля, че 2015 година е твърде далечен срок. Трябва да сме по-амбициозни и да имаме тази мрежа много по-скоро. Това е много добра идея. И парламента на времето беше много по-убедителен. Може би, ако напишем една резолюция, можем, може парламент отново да заяви своите амбиции в тази област. Поне Белгийското председателство ще работи в тази насока. Госпожа Фигередо, направихте забележка, че а, интернет достъпа засяга и проблемите там засягат не само селските райони, но също така и градските, защото 20% от хората живеят в изключителна бедност. 70% от белгийците вече имат такъв интернет, но 30% не. Това също е проблем. Ако не можем да използваме интернет, интернет банкирането, съответно няма смисъл от интернета. И за това казвах, че ако погледнем универсалните услуги, може би ще трябва да се адаптираме. Консултации вече се проведоха. Комисията се спря на няколко опции и сега а, тук ще дам собственото си мнение, а не мнението на Белгийското председателство. Мисля, че е отговорност на всеки един от нас да докажем, че е, широколентовият интернет е част от универсалните услуги. А, а, да, мисля, че наистина трябва да помислим така. Госпожо Томсен, говорихте за ефектите върху здравето. Разбира се, не бива да гледаме леко на тази тема. И за това а, предпочетохме да имаме едно изследване от а, университета в Стокхолм. Това е добър подход ние си даваме сметка за евентуалните рискове. Трябва да бъдем обективни. Във Франция също имаше едно изследване за здравето, за въздействието върху здравето и знам, че стратегията на госпожа Круз също взима предвид този проблем. Но мисля, че първо трябва да имаме научни доказателства и научен подход. Госпожа Ван Брент, Попитахте за роуминга на данните и какъв подход да имаме. През юни съда беше много ясен. Те казаха, че причината, че трябва да има свободен пазар, всъщност не е достатъчна относно налагането на тези, на тези тарифи, защото всъщност в момента няма никаква прозрачност. И в момента е много трудно да се избере. А, и ако погледнете а, какви са цените за вътрешната обмяна на данни и за международната обмяна на данни, ще видите, че всъщност пазара не функционира никак добре. И че когато трябва да говорим за ролята на Европейския парламент, мисля, че отново тук трябва да се докажете. Още повече има и съдебно решение. А и комисията също иска да развие тази стратегия. И да сме сигурни, че ще има някакво ограничаване на тия цени. Разбира се, не трябва да се чака прекалено дълго. имаше една инициатива, че, например, след над 50 евро хората да получават предложение след това да бъдат евентуално да им бъде спряна на услугата. Мисля, че отговорих по този начин на въпросите. И в заключение е въпроса на госпожа Тротман да, комисията се занимава с вашето предложение, с това предложение. През средата на септември ще има предложение страна на комисията. А. Евентуално ще има а, съвместни дружества и ще се разбият тези структури. Говори се за милиарди евро, така че това е важно, важно инвестиране. Но мисля също така, че когато видим, че няма достатъчно конкуренция в една държава, трябва да сме е, сигурни, че ще има и други партньори, които ще участват. И в заключение, господин председател, този парламент говори за а, прозрачността на акта. И трябва да приключим с това споразумение. И най-вероятно под бългийско председателство ще се приключи с акта и трябва да продължим с а, прозрачността, дори и да има най-различни коментари. Говорителят на Европейския съюз обясни нашата позиция по акта и трябва да зачитаме и други равновесни елементи, например 138. И трябва да зачитаме това, което Европа вече е казала по темата. Иначе ще ни се случат най-различни неща. И няма да сме, да сме си съгласували решенията с това, което до сега е било казано. Благодаря. Дами и господа, първо благодаря на двамата министри, че при тези отежнени условия те дискутираха с нас. На второ място благодаря на устните преводачи, че имахме възможност малко да удължим заседанието и че ни помогнаха. И на трето място точка разни. В началото на заседанието бяхме повдигнали въпроса за това дали да се присъединим към въпроса по КОП-16, зададен от Комисията по околна среда и тъй като не чух възражения, ще направя така, ще процедирам.